Ало, говори председателката. Може би. Здравейте! В качеството си на председател ви приканвам да започнем заседанието. Така, започваме с приемане на дневния ред. Тук няма предложение за промена, промени. Да кажа на координаторите, че отлагаме утрешното заседание от 11 часа. Така че утре ще завършим в 11 часа. Чу, чувам, че някои координатори не са свободни, но го научих едва късно е, и затова сега го съобщавам, нямаме дневен ред. Точка 45 и 46 до 51 е, ще, ще бъдат гласувани днес, а не с е, други точки ще отидат в утрешния ден. Сега по точка 2. Съобщение на председателя да, дайте езиковия режим е, ви е познат, както винаги е, предава се онлайн. Моля, носете картите си. В 10 часа ще имаме минута мълчание за извършения преди година атентат е, терористичен атентат в близост до парламента и на летището, с което стигаме до точка трета – изпълнение на фонда ЕФСИ имаме проекто становище. Колегата Такола ще получи веднага думата в качеството си на докладчик. Сред нас са е и двама представители на Сметната палата, един е от които за отговаря за отношенията с парламента. А сега господин Такола. Благодаря, госпожо председател. Huomaan, että täällä on mahdollisuus käyttää tätä maailman kauneinta jotka jotkut sanovat, että... Извиняваме се, не получаваме превод от фински език, поради което не можем и ние да превеждаме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 е, към италиански. Oswald Eger. Да, сега е, Председателката, да. А, ето сега вече нещата се подредиха. Извинявам се на докладчика и моля да продължи, ако може. Euroopan unionin strateginen investointirahasto EFSI vastaa Стратегически, фонда за стратегически инвестиции съответства на сериозната потребност от инвестиции в Европа. Инвестиции, които до сега не са се осъществявали. Още от 2008 година се правят опити за създаване на подобна форма и от тогава Та до днес се създаде така наречения фонд Юнкер. Идеята е предоставяне на средства от частни източници за стратегически инвестиции. Нашата задача е да разширим и увеличим успеха и прозрачността на прилагане на този фонд. Смятам да се спра основно на четири момента в моя доклад прозрачност на проектите, като говоря за максимална прозрачност, критериите трябва да съответстват а, на тази цел. Критериите трябва да бъдат публични, защото така ще се гарантира и доверието на пазарите. Проектите трябва да бъдат иновативни, да допринасят полза на обществото. Ще си позволя да припомня, че проекта че проектите по EFSI следва да включват и рисков елемент. Говорим за проекти, които иначе не могат да се финансират от капиталовия пазар. Както каза господин еврокомисарят Катайнен, възможностите за използване на фонда ЕФСИ са практически неизчерпаеми. Независимо от това, средствата по ЕФСИ не са достатъчно хомогенно разпределени по държави. Тук трябва да обърнем внимание, че това се отнася за по-рядко населени или по-отдалечени европейски региони. Подобно на други европейски проекти и проектите по ЕФСИ трябва да са ясни, целенасочени, с ограничена бюрокрация и административно натоварване. Това са най-важните компоненти в моя доклад. Мисля, че по принцип става дума, можем да говорим само за един етап от този процес. Очаквам от колегите е, повече да благодаря. Много малко се забавихме технически заради превода, казва председателката е, колегата Савама. Благодаря. Е, е, да не помисли някой, че е, говорим за завера някаква, че първи вземам думата. Първо, поздравления към докладчика. Е, сериозни, ясни послания, понятно написани и, целите на доклада стават ясни. Във връзка с основните компоненти, знаем, че FC е от основно значение, от решаващо значение за нас. Съгласен съм с докладчика относно абсолютната прозрачност. Особено особено при подбора на проекти, който се осъществява в рамките на този процес. Е, Що се отнася до упростяването на процеса и гарантиране на ограничена бюрократичност и администриране, това е също важен елемент. Имам обаче резерви по отношение на така на цитирания географски дисбаланс. Няма нищо лошо да се разгледа то, да се обърне внимание на този въпрос стига дисбаланса да не заема централно място. Ако можем да подобрим нещата, да постигнем по-добър географски баланс и ако това става без да правим компромиси с необходимостта и полезността на инвестициите, добре. Искам да добавя от своя страна и да подчертая още нещо. Жалко е, че Европейската сметна палата не играе достатъчно важна роля е, е, те го в, в целия процес. Те разполагат е, с нещата на хартия и в началото смятахме, че гарантираме лесен достъп, но през миналите години показаха, че на практика е, има неща, които изискват някое нашето внимание, тъй като Сметната палата очевидно не е удовлетворена от достъпа, който и се предоставя. Това са основните моменти, които исках да споделя в рамките на това свое изказване. Аз също се записах за изказване с въпрос. Сметната палата, прощавайте, господин Пирински, извинявам се, не ви видях. Заповядайте. Не исках да ви прекъсвам, госпожо председател. Извинявайте. Благодаря за възможността да кажа няколко думи. И аз смятам, че е, при оценката на изпълнението на ЕФСИ основното, което трябва да запомняме е полезността. Това е неговия резон детра, това е смисъл от създаването на този фонд. Очевидно, това е критерий номер едно, когато е, оценяваме изпълнението и е, това доколко са изпълнени нашите очаквания. Тук ще се съглася с докладчика. Е, трябва в процеса на подбор наистина да се оценява подчертават новите, новата динамика и полезността съгласно член 13. Разбира се, е хубаво да се оцени последващия. Така наречения leverage ефект, както казвам на съвременен жаргон. Също и ефективността на а, приложението трябва да е обвързано с а, устойностяеми резултати и а, е, трябва да има, съгласно член 20, допълнителни, съгласно 20 параграф, допълнителни критерии за оценка. Да, полезността несъмнено е изключително важно. Прозрачността, както подчертава и докладчика, също е много важна. Така също също и докладчика, според мен, трябваше, може да бъде по-конкретен, като говори, така доста меко се изказва за по-добро управление. Ма е, така че е, трябва да се поиска да обнародване на всякаква допълнителна е, информация и оперативна информация. Аз бих проявил по-голяма настоятелност за източна, истинска, извинявайте, отчетност и отчетност. И още нещо. Имат текст, който изисква не, отговорност от комисията и съответно независимост и необвързаност на лицата вземащи решения, особено инвестиционния комитет по ЕФСИ. Мисля, че това ясно заявява позицията и това е позицията на парламента. Сега за географския дисбаланс. Аз за разлика момента е, от някои колеги мисля, че колегата съвсем, че докладчикът е, много е, ясно казва, че има дисбаланс, че сближаването и устойчивостта трябва да се гарантират в максимален географски обхват. Тук е, можем да бъдем по-настоятелни, да кажем, че трябва да имат предвид. И да не се насочват финансиране към е, е, проекти, които не са толкова необходими. И тук, моля, не ме разбирайте криво. Е, аз не се чувствам като говорител на по-малко представените, макар че сме разтревожени от това. Но там, където има наистина допълняемост, трябва да и търсим по-добро географско разпространение. Имат колеги така с една преднагласа в известен смисъл, в смисъл, че тръгват към групата на Евро 13-те и изхождайки от това, че може да има рискове свързани с незаконни практики. Но тук е, това означава, че няма е, такива практики не е свързано с имането или нямането, съществуването или несъществуването на крупни компании, защото 15-те в държавите на, на 15-торката е, от еврозоната също имат такива концерни, където се работи доста сериозно с корупционни практики. Така че нека да сме наясно ясно за какво говорим, когато говорим за географските разпространения и е, рисковани територии, когато говорим за законност. отново ще повторя, е, географски баланс, но при изпълнение на критериите и нека да кажем, че малко цифри от 15-те страни от еврозоната 90, отива 92%, а в 13-те е, страни на Европейския съюз 89%. Сега, що се отнася до казаното относно допълняемостта и начина по който трябва да се следят нещата, съм напълно съгласен с казаното. Благодаря за възможността да направя изказване. Председателката, да, това са важни коментари, защото като гледаме връзката между структурните фондове, които се използват основно в страните от Централна и Източна Европа и ЕФСИ, човек може да провиди дори криза дали тези инструменти се използват така или иначе и защо. Колегата Виля Франка има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за този доклад. Струва ми се, че е важно да включиме този, това становище в цялостната рамка на докладите, които подготвяме за комисията ЕКОН. Тук, е, тук е важно да се знае дали този финансов инструмент наистина постига целите, за които е създаден, т.е. да има допълнителни средства, да мобилизира финансови средства за развитието на, на, тери, на териториите, на регионите и същевременно да подпомогне на малките и средни предприятия. Разбира се, необходима е по-голяма прозрачност, но тук наистина трябва да се запитаме дали този финансов инструмент наистина е постигнал целите, които си е поставил, или просто не създава необходимият ефект, т.е. Не, не постига целите. Така че бих, бих искал а, докладчика да ни каже а, по, съще, по същество как се дадат нещата, а не само какво може да бъде подобрено. Вие, вие го, го говорите за по-добро раз, географско разпределение и в. А, Сега, нека да ви каже докладчика, проектите по принцип трябва да бъдат оценявани по достоинство, т.е. с какво ще допренесат те за даден регион и така нататък. Кажете ни какви са критериите и каква е процедурата за одобряване на а, тези проекти от страна на съответните власти. И в заключение бих искал да благодаря на докладчика за отличната работа и предполагам, че ще продължиме да обсъждаме и да, упра... да усъвършенстваме нещата. И аз съм се записала за изказване. Аз не намерих препратка към наистина сериозното становище на Сметната палата относно разширяването на ЕФСИ. Това са 30 страници с задълбочен анализ и включващи въпроси, с които и ние би трябвало да се занимаваме. Например, какви са намеренията и така нататък. Не смятам, че ние като парламент трябва да се съгласяваме да да, да, да, да, ние трябва да се дава, да предоставят средства, но четирикратно увеличаване на необходимостта от гаранции без съответни данни след една година на прилагане на ЕФСИ Странно е. Така че комисията трябва като минимум да помисли по този въпрос и да го преработи. А освен това, има наценяване на рисковете и трябва, според Сметната палата, да положим усилие този фонд да, бъде, да претърпи конкретни подобрения. Становището не е достатъчно конкретно. Ако искаме конкретни неща, ще получим и по-добър отговор, отколкото ако говорим общо. Сега колежката Аяла Сенда. Genau, wir haben, heute, wir haben heute Morgen noch Tomaten auf den Augen. Es tut mir leid, Herr Kollege Извинете. Извинявам се първо, господин Чумицки. Благодаря. Можете да бъдете напълно сигурни, колеги, че... И нищо отказаното няма да успоря. И от... Разглеждания доклад заслужава положителна оценка. Разбира се, целите, които се постигат е, и трябва да се постигнат и вече са постигнати, са намерили отражение, както и общи изисквания. Съгласен съм и сказаното от господин Пирински е, за географския дисбаланс. Факт но е, е редно да се попитаме какви са причините. А мисля, че те се крият точно в това, че в Централна и Източна Европа Имам предвид присъединилите се държави членки понякога просто трудно се подготвят проекти. И това, да, според мен, е област, на която следва да обърнем внимание в нашия доклад. Искаме да постигнем нещо голямо, но не сме наясно, можем ли да го постигнем и можем ли да платим за него и тогава казваме, е, нека FC помогне. Това е добре. Сега чуват, чухат се, е, чуват се мнения относно гаранционния фонд е, е, е, и средствата от кохезионния фонд, фонд предназначени за новите държави членки, където има по-малко е, приток на инвестиции, на капитали. Това буди недоволство, но не всички недовол... поводи за недоволство са на лице. Знаете от коя е моята родина, знаете какво прави нашия регион ние полагаме всякакви усилия така че е хубаво да не ни се отправят не, необосновани упреци. Господин Такола спомена вече някои неща. Е, и аз съм съгласен. Аз бих добавил изграждането на капацитет, особено за страните, които не разполагат с такъв. Благодаря. Благодаря. Сега е Инес. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря и да поздравя на докладчика господин Такола, защото всъщност основните аспекти, политическите аспекти са залегнали в неговите доклад. Сега искам да кажа нещо с работата на Сметната палата. Нека не забравим, че в това досие, както и следващото за продължаване на ЕФСИ, имаше конфликт на интереси с члена на Сметната палата, който всъщност отговаря за това. Става дума за човек, който отговаря за досието, а също времено е участвал в преговорите и с себе. Всичко това стигна до така доста неоснователни не, критики. Но при всички случаи смятам, че трябва по някакъв начин да постигнем някакъв баланс с Светната палата. Защото Необходими са ни частни инвестиции. Това е, това е може би, все пак фонда, който ще помогне да се получи баланс между публичните инвестиции и частните инвестиции. Е, Европейската инвестиционна банка винаги е била една така по-скоро консервативна банка, така че това в случая е добра добра новина. Така че намаляването на гаранцията ми се струва, че е една добра новина Така че, освен на всички критики, които са основателни и всички резерви, които можем да имаме, смятам, че на лице е един позитивен елемент. И самият факт, че гаранцията се намалява много значително. Наистина може да смятаме, че този фонд до известна степен а, изпълнява своите цели. Разбира се, абсолютно съм съгласна, че трябва да постигнем по-добро географско разпределение, че държавите членки искат да участват много по-активно в целия процес на избор на проектите и че трябва да се поемат повече рискове, за да могат да бъдат изпълнявани по-амбициозни проекти и по-целенасочени проекти. Що се отнася до конфликта на интереси, това е един въпрос, който е въпрос за експерти. Тук няма да се опрекваме едни и други. Просто трябва да знаем за какво говорим. Съветът също придружава ЕФСИ и се занимава с въпросите, свързани с конфликти на интереси, които не са ясно определени. Но мисля, че за нас е важно да държим сметка за препоръките на Светата палата и да се ограничим до нашия доклад, което работа на докладчиците. Разбира се, тук и ние може да допринесем, защото се чува за критики всякакви от страна на FC, т.е. това касае функционирането на самия фонд. Има неща, които се правят, но може би не да се правят по този начин. И ако е такъв случай, трябва да имаме причини, принципи, трябва да бъдем съвсем конкретни в нашите искания. Ако има действително е, нарушен е, географски баланс и искаме да го оправим, трябва да се съсредоточим върху тази точка, за да подобрим е, фонда в това отношение и ни трябва съвсем конкретни предложения. След една година трябва да допълним фондовете и може би това е един въпрос, който да зададем на комисията, колегата Сава Мадамор. Благодаря. Искам да добавя нещо и да изясня нещо. Нещо, което според мен е от, от, от основно значение. Ние като комисия по бюджетния контрол трябва да изискваме прозрачност. Но имаме известна прозрачност ЕБ и имайки достъп до критериите, до решенията, до качествената информация. Това е едно. Но да се опитваме да променяме критериите е нещо съвсем друго. Така че аз искам да се върнем към 2014, та 15, Нека не, заб... Нека не забравяме, че все пак сме в един първоначален етап на дейност и също времено е ясно, че политическата необходимост от продължаване сега, това ще го, това ще го обясни, ще го обсъдим малко по-късно, но Просто исках да подчертая, че политическата същност на ЕФСИ е от много голямо значение. Така че, може би не е добре да се опитваме да променяме същността на плана Юнкер. Както казва заместник председателят на комисията, според мен е, че просто хората не разполагат с информация за ЕФСИ. Те не знаят, че съществува. Разбира се, че прозрачността е много важна и ако правилно разбирам господин Либерацки, трябва да направим всичко, за да помогнем на всички държави членки да прокарат своите инвестиционни проекти. Според, според мен е във фонда няма... Де, дяволът не се крие във фонда. Може би проблеми има на друго го място. Аз лично не бих подкрепил нищо, което би се опитало да промени критериите на подбор на проектите. независимо от държавите членки. Аз също съм привърженик на по-добро географско разпределение и по-добър баланс. Но този баланс трябва да се получи чрез подобряване същността на проектите, чрез изпълнение на критериите. Разбира се, и виж, вижте, тук сте, сте абсолютно прави, че самите критерии трябва да бъдат прозрачни, ясни, отворени и достъпни за разбиране за всички. Да, ако искате да се върнете на приложението. Благодаря за възможността да изразиме на нашето виждане по нещата. Бих искал да мога да благодаря на нашия колега на, на майчиния ни език на фински. Сега, като цяло ние подкрепяме проекто становището на докладчика. След като изслушах а, внимателно вашата дискусия, бих искала да наблегна на, три, на няколко аспекта. Първо много в становището се набляга на някои а, аспекти и предложения, които точно са залегнали в а, предложението на комисията за FC2. Прозрачността, да, ние се срещнахме и слушахме мнението на заинтересованите страни, освен, освен на, на парламента. И наистина наблягаме в новото предложение а, на а, прозрачността на критериите. И насоките за инвестициите са, знаете, прикрепени към регламента, но разбира се е необходимо да информираме по-широко и по-задълбочено заинтересованите страни. Сега, втори аспект е географското покритие това може да се разглежда по различни начини. От една страна можем да го разглеждаме от чисто в цифрово изражение, брой страни, например, и така нататък. Или съотношение инвестиция БВП. Но, наистина, прави, прави сте и осъзнаваме, че е, може доста да се подобрат нещата в тази област, като се използва повече консултативният е, център за помощ е, на държавите членки, които разполагат с по-малко експертиза, с по-малко опит за създаване на структури, които биха могли да управляват проекти по ЕФСИ. FC е един структуриран инструмент, който откликва на исканията на изискванията, но ние бихме могли да помогнем наистина на държавите членки да излизат с по-добри проекти, с по-добри предложения, които да бъдат финансирани по силата на ЕФСИ. Не искам да се задълбочава много, но наистина допълнемостта, да, това е, това е много, много важен аспект и в предложението ние наистина наблягаме на, на факта, че всеки един проект трябва да, да допълва други проекти, да запълва е, ниши, пропуски, било то пазарни, било то инфраструктурни, да има по-голямо внимание отделено на презграничните, на трансграничните проекти. Защото би бил целта е в крайна сметка ЕФСИ да може да бъде е, подкрепа и е, двигател за новаторството в Европа. А, благодаря. И накрая докладчика. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Ja... Госпожо председател, благодаря и на колегите, за конструктивните изказвания, за много ценностните коментари. Сега няма да, нав... да навлизам в подробности коментар по коментар, но... но съм сигурен, че мога да разчитам на всички вас, за да подобриме, допълниме, разширим това становище господин Сарава а, така пред, предложи интересни идеи, свързани с географското разпределение. И не, ние сме от страна, която е доста далече. Не, не забравяйте, че в нашата страна и се намира и Лапония, която е там горе. Така че а, факт е, че проектите не стигат до тези далечни региони, но но но, но нека не объркваме и смесваме нещата. Тук наистина целта е да привлечеме повече частни инвестиции за тези проекти, да, под, да увеличим по този начин добавената стойност и да запълним нишите и пропуските на е, пазарите. Това е посланието, което трябва да отправим. Всички искаме да постигнем по-висока добавена стойност. Беха направени също така много ценностни е, изказвания, много ценностен принос, който ще взема предвид е, в преработката относно по-доброто управление като всичко, нещата трябва да бъдат ем по-прости, ем по-ясни, ем по-прости, ем по-достъпни. Господин Салафранка, прав сте, че трябва да нали, дали наистина постигаме целите, за които е създаден а, фонда. Дали посредниците извършват а, необходимите действия. Дали оценките се извършват по правилният начин. Пайкия да по... Дали, защото, поняко... защото в крайна сметка е малко трудно да намериме прост отговор на всички тези въпроси, но при всички случаи тези въпроси изискват нашето внимание. Но при всички случаи необходима е добавена стойност, необходима е да подпомогнем е, всички държави членки на Европа, за да бъдем наистина по-конкурентно способни. Така че ще се опитаме да конкрет, кон, конкретизираме нещата, да ги задълбочим. Бяха поставени и важни въпроси, свързани с съмнението и отношението с, с Сметната палата. Мисля, че можем наистина да обърнем повече вниме, внимание на това. Сметната палата трябва да има достъп до а, подробна информация. Господин Либерацки също така даде добри идеи. Така че ще се опитам да включа всички предложения, които бяха направени тук. А, аз наистина много се радвам, че колегите са готови да ми помогне да и Очаквам още идеи, предложения, коментари, за да продължим да работим заедно за подобряване на това становище. Да, на 28 март 14 часа е срокът за внасяне на изменения. С това продължаваме, стигаме до четвърта точка от дневния ред мнение за разширяване на ЕФСИ. Аз вече се изказах, така да чуем колегата Такова за становището. Благодаря. Нека да се опитам този път да говоря на английски, да, да не възникват теории на конспирацията, да не се окаже, защото, както виждам и представителя на комисията е от Финландия, да не ни заподозрат в нещо. Така или иначе, нямаме никакви намерения да правим за вера, но нека да, да ви кажа няколко думи. И така, мисля, че трябва да насочим внимание към бъдещето. Говорим за FC2 и подновяването на FC. Имаме възможността да предложим подобрения към този добре работещ финансов механизъм. Известно е, че комисията предлага между 16 до 26 милио, милиона допълнител, мили, милиарда допълнителни средства с тези инвестиции. Комисията се надява 500 милиона да бъдат мобилизирани от частния сектор за европейски инвестиции. Напълно подкрепя подкрепям тези амбициоз, амбициозни цели. Ще бъдат много полезни за европейската економика. Предложил съм някои изменения към предложението на комисията, тъй като виждам в това шанс да подобрим ЕФСИ. Подчертавам добавената стойност от тези инвестиции. Предложил съм и допълнително финансиране за Европейския консултативен център е, за техническо подпомагане на е, е, проектите. Смятам, че трябва финансирането по ЕФСИ да стане по-достъпно и да дадем възможност за широко общо европейско приложение. Вече спомена споменах този въпрос. Значението на е, предоставяне на информация и прозрачност никога не е достатъчно ясно заявено, когато говорим за инвестиции и проекти. Но с радост ще очаквам вашите предложения. С интерес очаквам и дискусията ни. Това е, госпожо председател. Председателката, ние благодарим. Е, е, ще има и предложения на Сметната палата, както разбирам. Е, господин Савама, благодаря, господ, госпожо председател. Няма да се разпростирам надълго и широко, но все пак няколко думи от мен. Вече споменах, че разширяването на ЕФСИ е от особено значение поради политически причини. Е, и мисля, че това е причината комисията да внесе толкова отрано това предложение. Може би със съзнанието, че ще се чуят критични гласове, че няма и от, категорична оценка на въздействието по FC1. Но това вече бе казано и аз е, вече казах ние изпитваме необходимост от тези инвестиции. Недостигът в Европа е наистина голям, а времето малко. Разбира се, ние, аз приветствам разширяването, но все пак няколко думи по същество. Не виждам ясни срокове и по-конкретни критерии по отношение на прозрачността. Мисля, че е интересно е, да се помисли по въпроса. Приветствам и допълнението към изменение едно на докладчика, е, специално за би, биологично ориентираната економика. Биоекономиката, според него, трябва да намери по-широко място. Напълно съм съгласен, особено като когато говорим за иновации и целите в тази област. Изрично искам да спомена и идеята, която също вече засегнах, как бихме могли разумно и интелигентно да подобрим географския дисбаланс. И много се зарадвах на изменение 2, което специално разглежда този въпрос и дава идеята, че това трябва да стане чрез е, по-широко участие на Европейския консултативен център, European Advisory Hub, е, с цел всички части на Европа да използват тези възможности. За момента ще спра до тук. Председателката, колега Пирински, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. И от мен ня... само няколко допълнителни размисли. Разбира се, трябва да обърнем специално внимание на този доклад от на господин Такола. Тук говорим за пореден легислативен, е, законодателен, извинявайте, акт, който ще доведе до решение. Що се отнася до предизвикателството за субоптималната е, ситуация за инвестициите и е, слабости на пазара, което е основното предизвикателство, нека припомня предложенията на Комисията за разширяване на обхвата на инвестициите. И по-конкретно горещо приветствам един акцент. Социалния и човешки капитал и свързаната с него инфраструктура. Защото до сега съм водил много дискусии с различни НПО и така нататък от социалната сфера и те подчертават, че това е една основна слабост на ЕФСИ. Подценяването на социалните предизвикателства и необходимостта от много по-сериозно участие на ЕФСИ в преодоляването им. И а що се отнася до регионалния дисбаланс, напълно съм съгласна с господин Савама е, и самия доклад, че казва, че трябва е, да се засили използването на ЕФСИ в е, по-низко развити и рядко населени райони. Разбирам, че той добре познава от собствен опит такива райони. В досегашните дискусии сме споменавали въпроса, трябва да му обърнем внимание. И освен това, това трябва да стане чрез по-широко участие на консултативния център, който да работи с е, местни и регионални органи навсякъде. И още нещо. Подобряване на техническите възможности на центъра, но и да се разшири възможността за оправдано повишаване на бюджет му. Е, Комисията говори за техническо усъвършенстване на центъра. Докладчика много уместно подчертава възможността за увеличаване на бюджета. Разбира се, когато е оправдано, това заслужава подкреп подкрепа. Така ще гарантираме, ще подпомогнем географската диверсификация, както казва и комисията. И накрая за управлението и свързаните с това предизвикателства. Съгласен съм с докладчика, че специално в точка 1.4 че конкретното внимание върху допълняемостта с европейската гаранция трябва да присъства не само по стрикни критерии за допълняемост, но да се имат предвид и политическите цели на а, с, с, с Съюза. Извинявайте, че ви прекъсвам, но настъпи момента за минута мълча. Канвам всички да станете. haben sich zu Ehren der Opfer der Terroranschläge vor einem Jahr von Ihren Sitzen erhoben. Ich danke Ihnen. Благодаря на всички. Можете да заемете местата си. Господин Пирински, моля продължете. Благодаря, госпожо председател. Трудно е да се продължи деловоса след тази минута, защото всички сигурно си спомняме къде сме били по това време точно преди година отново в парламента мнозина от нас, но в заключение позволете да кажа следното. Господин Сарвама говори за това до къде можем да стигнем и имаме ли намерение да променим фундамента на инвестиционния план Юнкер. Никой не говори за това. Говорим за подобряване на начините, средствата е, на действие на плана с цел да постигнем целите в съответстващи на основните критерии, които никой не успорва. Е, достъпност на, крие, на проектите, изряден подбор и изпълнение. Въпросът е, че изхождайки от тези критерии, както и вие казахте, госпожо председател, трябва да помислим много сериозно дали средствата, практиката, методите на управление удовлетворяват тези практически изисквания. Благодаря. Господин Салафранк. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да поздравя доклада. Споделям неговата гледна точка да откликнем на предложенията на комисията, да разширим обхвата и а, възможностите на този фенд. Сега, а, връщаме се по някакъв начин и на предишния доклад. Искам обаче да подчертая, че за мен е най-важното още веднъж е дали Нали, наистина успяхме на един първи етап да постигнем целите, за които беше създаден този фонд, да откликнем на нуждите на пазара и дали просто сме успяли да отговориме на нуждите за финансиране, за мобилизиране на капитал и от тук нататък да помислиме как да усъвършенстваме функционирането на фонда, повече прозрачност, по-добро разпред, географско разпределение. Защото в крайна сметка този фонд е създаден за да се опитаме да превъзмокнем последиците от кризата за създаване на заетост и да намериме някакво решение на проблемите, пред които сме изправени след кризата. Но първо, фонда дали постига с целите си, второ, как да го подобрим. Защото ако не отговорим първо на тези два въпроса, Просто е, ние се разминаваме с е, за, замисъла, основния замисъл. Сега от името на комисията госпожа Бяло. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика и за този доклад. Нека да се спра на някои проблеми. Разбира се, ще продължим е, дискусията и включително измененията в последствие. Но при всички случаи вашето становище така консолидира, укрепва предложението на комисията, но няма да навлизам в подробности още веднъж. Но нека да кажа все пак нещо. ще се направят няколко оценки на ЕФСИ. В, в момента сме на един първоначален етап, но като цяло ам, сигналите са положителни, но ще, ще направим една оценка и ще се извърши една независима експертиза втората година. А, много скоро за това как функционира а, фонда, а, защото това ще говори на, вашите, а, на вашата загриженост. И разчитаме на вашето сътрудничество в процеса на оформяне на законодателното предложение. Благодаря. Наистина е важно да включим в нашето становище и някои идеи на Сметната палата, защото това са въпроси, които са важни и за нас. Накрая докладчика. Uh, uh, like to... Бих искал да благодаря на всички колеги за коментарите. За мен е това е един процес на навлизане и на набиране на опити, знания. Така че просто ви благодаря и ще взема предвид всичко тази. Благодаря с това. Изчерпваме е, тази точка от дневната, е, днев, е, дневния ред и проблема ни е, че следващите двама докладчици първо трябва да ги намерим. Европейския фонд за устойчиво развитие. Колегата Тарант трябваше вече да се е появил. Um за да представи своето становище. Да попитам колегите от партията на зелените, има ли някой от вас изобщо? Няма. Е, е, господин Тарант пътува. Кога да го очакваме? Надявам се до няколко минути да е тук. Вече с една минута закъсняваме. Той трябваше да е тук в 10. Genau. Also ich, ähm... Добре, предлагам 5 минути прекъсване на заседанието. С искрено съжаление го предлагам, но се налага. И така, продължаваме заседанието. Сега позволете да дам думата на колегата Тарант. Той ще ни представи своето становище. Имате думата, господин Тарант, заповядайте. Your, present... Имате думата, за да представите становището си относно Фонда за развитие. Мадам... Благодаря, госпожо председател. Много съжалявам, че закъснях, но участвах в е, тъжното отбелязване на годишнината. Съвсем набързо. становище относно ЕФОР, Европейски фонд за устойчиво развитие, който е част от а, средносрочното преразглеждане на МФР. това предложение върви съвместно с предложението за удължаване на ЕФСИ и финансовото регулиране. Добре е да останем в рамките на нашите правомощия, но понякога е добре да погледнем и отвъд, за да видим какви са проблемите. Първо, искам да ви припомна бележките и критиките, отправени от Сметната палата относно финансовите инструменти и комбинираните инструменти. Е, Сметната палата не ги поставя под въпрос по принцип, а просто смята, че те не се използват целесообразно и че може да има усъвършенстване на дейността им. Европейската комисия обаче не взе предвид тези забележки и второ, аз съм твърде загрижен а, за финансирането чрез прехвърляне на средства от различни бюджетни линии и финансови инструменти, които не отговарят и нямат същите цели и не са а, обвързани с същите правила. Тоест, на, на практика се финансират проекти, които не трябва да бъдат финансирани с тези инструменти. На трето място, от, отно, отнов, основната критика спрямо плана Юнкер е липсата на допълняемост. Тоест не трябва да повтаряме грешките, а да се получиме, но а, конструктивно от а, опита си. Сега. Ние трябва да вземем предвид бележките на сметната палатия, палата и да се получим от а, полките от прилагането на фонда за стратегически инвестиции. Еко, е комис, че комисията трябва и да се вслучва повече в а, а, становищата на парламента и съвета, да се укрепи ролята на сметната палата и да, да се а, е, укрепи да се укрепат правилата с, на ЕФУР предвид препоръките на Сметната палата. Така че смятам, че ние трябва да подсигуриме ефективното изпълнение на европейският бюджет и да видим дали резултатите отговарят на зададените цели и политики. За това аз пред а, съм внесъл някои изменения с цел а, наистина съответствие, по-добро съответствие с целите, като например изменение 11. А, от за дневен ред 2030. Благодаря. Програма 2030. Госпожа Шмидт е първа за изказване. Благодаря. По принцип е, е, цялото това начинание е нещо много разумно, особено като се има предвид е, че в Африка е, може, нещата могат да се подобрят единствено чрез повече инвестиции, така да се гарантира тези хора е, да си останат в страните. Е, е така ще предотвратим е, беженците от бедност. В този смисъл това е положително решение. Това, което не ми харесва, един, един протокол от съвместното заседание на АФЕТ, ДЕВЕ и Комисията по бюджета. Там е записано, че Европейския парламент и партия страни партньори могат да имат статут на наблюдатели, но не е казано нищо. Може ли, не може ли наистина, кой решава как ще се осъществи това? И другото, което е записано там, е, че Европейския парламент трябва да бъде включен по-активно, особено чрез постоянна комисия. Отново, това е странна история. Комисията иска, прави нещо, изведнъж се оказва, че ние сме извън играта, като се твърди, че поли... това не, било полити... не бил политически въпрос. Но аз мисля, че ние трябва да настояваме категорично тези идеи да се чуят в форумите, за които говоря. И Европейския парламент не само да дава благословията си, без да знае за какво става дума, защото не бил политически въпроса. Просто най-добре е да се помисли Европейския парламент да играе по-активна роля така и ще намалим, ще преодолеем недоверието на някои колеги към този фонд. А, мисля, че той обаче е необходим, но трябва да вървим към целите, които сме си поставили. Председателката, благодаря. Не виждам други желаящи за изказване. Е, е, този парламент, докато само казва да, ще продължаваме по този път. Е, и на мен ми се иска да се преустанови създаването на различни органи органи извън Европейския парламент, ние започнахме да губим поглед и всякакви инструменти извън бюджета. Аз не знам тук някой да е наясно. И тук всъщност трябва много сериозно да си помислим. Не така си представят нещата да накоплаците. Тук говорим за устойчиво развитие, но нещата не са подобрени господин Планерс, господин Мартин и госпожа Раймонди от комисията са тук. Започваме с господин Планерс. Благодаря госпожо, Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на всички онези, които са работили с него по оформане на това становище. Вчера бяхме на заседание, в което а, бяха представени становище на АФНДВ и другите комисии. Наистина а, така излезахме с много положително виждане. А, ясно е, че сме тръгнали по правилната посока. Сега малко не ми е ясно как тук се вписва средносрочното преразглеждане, но това не е проблем в момент. Аз мисля, че комисията искаше да включи Светната палата в, в фонд още от самото начало и аз мисля, че техната, техните препоръки, препоръките на Сметната палата относно допълнемостта, срока за приемане на и на одобрение на проектите бяха взети изцяло предвид, защото ние точно се бориме тези е, проекти да бъдат качествени. Искам също така да ви успокоя, че е, целта на ЕФУР е да е, се създадат работни места и да има растеж, така че това от Аб, аб, абсолютно ясно се вписва в цялостната политика. Разбира се, трябва да се е, потърсят и да се бориме също така срещу е, корените на миграцията като начало, колкото до, до демо, а, демократичният контрол, ние искаме и смятаме, че Европейският парламент а, трябва да дава стратегически насоки които да залегнат както в економическата, така и във външната политика на Европейския съюз. Проблема с бедността ще бъде в центъра на проектите и на ЕФУР, чрез гаранцията и чрез инвестиционните а, платформи. Ако видите, ако прочетете подробно регламента, ще видите, че се набляга много на процеса на докладване, на отчитане пред включително и пред Сметната палата. Има аспект, организационни и финансови аспекти. И в най-скоро време ще излезе един доклад относно ефективността на комбиниращите инструменти и ще видите, че а, по резултатите са положителни. Това е съвместна работа на няколко генерални дирекции, както и правната служба, и ЕКФИН и така нататък. Има и колеги от ЕКФИН и от е, Европейската служба, ако искат и те да вземат думата. Добре, нека да кажа колко е, места ще бъдат съкратени в комисията, след като прехвърлите работата на ЕИБ. Сега господин Мартин, искате ли думата? Добър ден. Много, много, много е, разбира се, че е много, много трудно да се измери, изчисли колко работни места се закриват, колко се е, създават. Затова е необходимо да се създаде един специален инструмент за службата, защото Статистиките, с които разполагаме от тези страни, са наистина доста ненадежни, много повече при всички случаи от тези, с които разполагаме в Европейския съюз. И качеството на статистиките е съмнително. И цифрите в в никакъв случай не, не, не, от, не, отраз, не отразяват нещата реално. Така че това е едно от големите предизвикателства, пред които сме изправени, но както каза и колегата, търсиме най-възможно най-добрият начин за отчитане, за да може вие и съвета да получите най-качествената и точна информация за постигнатото от нас. И само да добавя към казаното от колегата. Първо, перцепцията, виждането, че това, че средствата ще бъдат отклонени от развитието към друг инструмент, който е в ръцете на банките. Това не е правилният подход, тъй като целта е тук да намерим друг начин за насрочване на средствата. Е, средствата за развитие не могат да, бъд, да, да, да бъдат предоставени само под формата на грантове, така че трябва да намериме други начини. Имаме опит от 30-40 години сътрудничество в областта на развитието и знаеме, че с грантове не може да се постигнат всички резултати, които искаме да постигаме. Така че тук целта е диверсификация, друг альтернатива на използването на грантовете, т.е. да се получи наистина мултипликационен ефект 5-10 пъти. И по този начин ще можем да мобилизираме много повече средства за подпомагане на малките и средни предприятия и за създаване на инфраструктури в тези страни. Второ, надзора, контрол от парламента. Ние смятаме, че, че това е много добре, защ, защ, защото вие ще имате поглед за цялата работа, която вършиме по стълб едно, но и включително относно техническата помощ и инвестиционният климат в страната, в отделните страни. Ние искаме да имаме интегриран подход – за, и включително а, и мерки за подобряване на инвестиционния климат. Так, така че смятам, че то, по този начин ще бъде много по-ясно какво ние извършваме в, в страните, с които си партнираме. От една страна за стимулиране на инвестициите и за подобряване на бизнес климата? Е, както изглеждат нещата, е, е, парите не излизат от европейския <clears throat> бюджет. Колко още гарнета трябва да предим? Госпожо Каленбах, ще изчакате ли? Или сега ще вземете думата? Госпожа Каленбах, част от тази задачата на тази програма е да се намерят, намират инвеститори аз искам да попитам по какво критерии се избират инвеститорите. Що е той инвеститор? Тук напоследък много говорим за изпиране на пари. Знаем, че много в много пазари активно се заявяват инвеститори от Китай. Имате ли, така да се каже, списък на е, инвеститори, на допустими инвеститори или всеки, който има пари, е, се допуска. Нали? Да не се работи по принципа парите не миришат. Кой? Госпожо Мартис, господин Планер, с кой ще се пожали, прежали? Благодаря, госпожо председател. Искам само да ви успокоя повечето от е, повечето от нашите партньори са акредитирани финансови институции, банки. При, при... при всички случаи няма защо да има загрежност. Виждате в член 20 се са описани с кого не се работи, с а, е, юрисдикциите, които не си сътрудничат а, е, с нас. А, е, там са описани всички случаи, в които просто не се предоставят средства, нали, там всичките проблеми свързани с пране на пари, данъчни обежища и така нататък. Съобщение за организирана престъпност не се допуска. Е, госпожа Раймонди, виждам, че вие поискахте думата. Благодаря, госпожо председател. И аз е, искам да ви успокоя. Вчера бе проведено заседанието с трите комисии и с удоволствие отбелязахме, че колегите от комисията ДВ отчетаха, че този инструмент наистина има за цел да постигне целите на развитие и то на устойчиво развитие. бях, бяха ни зададени въпроси, свързани с доверителния фонд за Африка. Някои от дейностите в момента се прекратяват и се, и се пренасочват а, а, на друго място. А, и макар а, средствата за устойчиво развитие да, премина, да минават от милиони в милиарди, то средствата продължават да, да не са достатъчни. Така че ние всички сме изправени пред предизвикателството как да мобилизираме частни средства, местни средства, т.е. средства, които са в Африка, присъстват, съществуват, а пък също се прехвърлят в е, Европа. Ние трябва да задържаме тези средства там, за да има едно да има продуктивно инвестиране, което да създава работни места, достойни, е, прилични работни места, които да задържат младите хора е, в родините им. А, това е също и един от начините за е, справяне с причините за миграцията. Ако осигуриме на младите хора а, е, прилично съществуване, ако има мир в тези страни, а, е, това е, е начин те да останат там. Разбира се, това не е единственото. Е, необходимо е да има интегриран подход, да има техническа помощ, е, която да помогне на младите, на предприемачите да превърнат своите проекти в устойчиви проекти, да могат наистина да прилагат реформите, такива каквито са необходими, защото не, не става дума само и за пари, необходим е за по-добър необходим е по-добър инвестиционен климат, борба срещу корупцията Тоест, това е което правиме с, с, с по, по, в рамките на ЕФУР. Всичко е насочено, разбира се, към а, създаване на работни места. Това е третия стълб. а нашите делегации по места са онези, които имат погледа върху всичко, което се върши и постига там на място. Е, някои от вас казват, е, няма, нямаме представа, но ръководителите на делегациите имат, е, имат, имат поглед върху, върху всичко, което се върши там, какво се постига. а наистина целта ни в момента е създаването на работни места за осигуряване на условия за добър живот за млади. Благодаря е, за казаното. Разбира се, ние от години следим какво до сега става с парите и винаги сме разчитали на вас. Но това, което ни притеснява е, че резултати няма от години. Е, едни инструменти се заменят с нови, пак тръгва всичко от начало. Е, това се отразява на резултатите и като преодолеем всичко, почваме от начало и нещата се повтарят. Вие вие също повторихте тази история. Благодаря ви а, за което. А сега докладчика. Е, е, много съм доволен да чуя всички тези уверения, но аз пък искам да ви уверя вас, че всичко, което отнема контрола на парламента, е, ще бъде отстоявано от мен със съпротива до последен дъх. Благодаря, казва председателката. А извинявам се, искате да кажете ли още нещо? Да, господин Лангерс. Искам само да уверя, госпожи и господа евродепутатите, че нямаме никакви намерения да посягаме на правомощията ви. Ние напротив разчитаме на вас променяме модалностите, начини на работа, включваме и по-рискови компоненти. Надявам се, че ще проявите разбиране за този наш подход. Председателката, благодаря. Ние почти всичко разбираме, с което и, и а да, срокът за изменения 28 март 14 часа. Благодаря на всички участници в този дебат. Точка 6 сега. Специален доклад за Западните Балкани. За изграждането на капацитет, административен капацитет. Господин Целер, който тук що се завърна от Юго-Источна Азия, ще говори, а от Сметната палата господин Фашекаш. Сега обаче господин Целер като начало. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, преди да пристъпя към представяне на доклада си, искам да изкажа гореща благодарност на Кокоби и на нашия докладчик господин Целер. И към вас лично, госпожо председател, за това, че в кратък срок дадохте възможност да включим този доклад в дневния ред за толкова кратко време. Вероятно всички си спомняте, че точно преди месец, на 13 февруари в Страсбург, двете теми за докладът за Украина и този доклад присъстваха в дневния ни ред. И поради бурния интерес към Украина, където имаше над 9 изказвания, ние не успяхме достатъчно добре да разгледаме този доклад. Така че на нас бе оставено да решим кога можем отново да включим този важен въпрос в дневния ред. Много съм ви благодарен, че благодарение по ваша покана е, част от делегация от Черна гора е, даде възможност да включим доклада в дневния ред. Изрично искам да благодаря благодаря и за още нещо. Чрез тази презентация вие ми давате шанс е, да изпея своята лебедова песен, последния ми доклад. Е, знаете, мандата ми изтече и с назначаване на моят приемник госпожа Илдико Пецко, заместник председател на Европейския парламент, сред, само след няколко месеца аз само ще се сънувам срещите ни, но може би това е последната или една от предпоследните доклади, които ви представям. Ай, готвим и някои други доклади, да се надяваме на най-доброто, но все пак е, е, не е хубаво е, баща да различава децата си, но това е един от любимите ми доклади за започнахме още в Белград миналата година и имах възможност по различни поводи да говоря по този въпрос. И след всичките тези стъпления позволете да представя и доклада по достоинство. Първият въпрос, на който се спираме е... What is a meta audit? Какво представлява метър ауди? Това означава използване на различни специални доклади, отчети на комисията, както и независими доклади на експерти. Това е начин за по-добро представяме. Ние разгледахме пет проекта на ИПА в Западните Балкани и три програми на ИПА като разгледахме резултатите е, извън доклад, до, е, докладите за публична администрация. Посетихме редица структури на ИПА, компетентни органи и министерства. ЕКА използва собствения си опит от последните 10 години. Ние имаме 7 специални доклада от, за, посветени на Западните Балкани. Знаете кои са. За много важно е да се знае, че инструментът е, за партньорска проверка играе много важна роля. Ето всички цялото участие на ИПА от 2007 до 2013 година. Виждате, че Сърбия основно е бенефициент на тези програми и дори регионални програми получават 23% Специално 23% за регионален подход, който е много важно в този регион, защото това означава подобряване на административното сътрудничество, регионалното сътрудничество, увеличаване на административния капацитет, е, както и различни рамки на организации. Инвестиционен фонд за Западните Балкани, официална школа за общ, публична администрация и не на последно място съвета за регионално сътрудничество. Защо ИПА е толкова важна за Западните Балкани? Предвид религиозните конфликти, а конфликти много в региони. Има корупция, има организирана престъпност и така нататък и ИПА се оказва единствения европейски инструмент, подпомагащ публичната администрация, правоохранява правоохранителните и правоприлагащи органи както и економиката на тези съседни на Европейския съюз страни. Какви въпроси зададохме в специалния си доклад? Първо, дали комисията успява е, да осъществява проектите ИПА в Западните Балкани и има ли резултат в административния капацитет на Западните Балкани? Е, по първия въпрос е, установихме, че комисията не винаги поставя измерими и конкретни цели е, че не винаги има конкретни условия, но пък има ефективен мониторинг и оценка и играе положителна роля в координацията. По отношение на бенефициентите, Босния, Херцеговина, Албания и Косово, навсякъде правителствата срещат затруднения използването на ИПА като цяло в страните води до определени резултати. Черна гора и Сърбия постигат определени резултати. Ето и конкретни препоръки. Първо, поставяне на конкретни цели пред ИПА-2 с измерими резултати да се подхожда селективно при непрякото управление, като се отчитат особеността на региона, деликатните политически цели и сложността на ситуацията, включително на всички нива, до ниво проект системно наблюдение на е, чувствителни програми и проекти и насочване към приоритетни сектори в Западните Балкани. В Второ, укрепване на административния капацитет по отношение върховенството на закона. Е, има лоша координация, недостатъчно персонал, недостатъчно политическо виждане и резултатите трудно могат да бъдат определени като устойчиви бе предоставено финансиране за върховенство на закона, наказателно преследване, борба с престъпността и така нататък. Доста резултати имаха устойчиви резултати, но ИПА не бе използвана като средство за обучение западните фонда, фондовете за инвестиции в Западните Балкани насърчават регионалното сътрудничество. Твърде рано е да кажем какъв е резултата за публичните школи за обществена администрация в бъдеще трябва да привлечем бенефициентите в по-сериозна работа по отношение на преследването, преследването и <clears throat> осъждането на крупни престъпници. Е, трябва да се използват и други потенциални е, източници по-добро, под голяма целенасоченост на ресурсите, за постигне по-добри резултати в, в, с борба с корупцията и организираната престъпност средносрочен план. И накрая, но не по-значение, и това обсъдих с колегата Целер, подпомагане на регионално сътрудничество и особено в местните школи е, за публична администрация могат да доведат до конкретни резултати. По този начин може да се потърси и намери регионален подход, така че всичките, целият регион да върви към присъединяване в Европа. Това е нашия доклад. Радвам се, че имахме възможност да го представим вече в Белград и Сараево и се радваме, че в тясно сътрудничество на комисията, комисията не само взе предвид нашите препоръки, е, надяваме се и вярваме, че те ще изпълнят нашите препоръки за доброването на всичко. Благодаря за вниманието. Председателката, да, наистина значим, важен и интересен доклад. Препоръчвам всички да го прочетете защото е, тази година през лятото ще пътуваме до Сърбия, ще разгледаме някои неща на място. Сега докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Фазакаш и неговия екип за този мета берихта за положението на помощите за предприсъединителната помощ и за добросъседски отношения в Западните Балкани. Това е в известен смисъл а, общ отчет за европейските средства, предоставени на тези държави. Дава добър поглед върху всичко предоставено от а, Сметната палата, от комисията като доклади и други органи, които допринасят за да се ориентираме в ситуацията. Епохална работа сте свършили. Наистина благодаря и през останалите месеци ще продължим да работим много добре с вас, господин Фазакаш. Поне аз си го пожелавам и съм убеден, че ще успеем. Що се от какво има да се каже още? след като Югославия разпад, се разпадна като държава през 90-те години и от този процес се родиха държави, които преживяват трудни времена. Това е болезнен процес. Там имаше граждански войни с много жертви, и материални щети в огромен обхват. След това от процеса на консолидация отделните държави членки се опитаха да намерят своята функция като държава. Това бе постигнато в различна степен, докато Словения относително бързо изпълни критериите за присъединяване към Европейския съюз и дори еврозоната, последвана от Харватия. В останалите държави от бивша Югославия Югославия и в интересуващата ни Албания, нещата стоят много различно. Тук комисията полага сериозни усилия и като финанси, но и с персонал да помогне на тези държави да се изправят на краката си, да въведат, да постигнат правова държава и добро управление, така че гражданите на тези държави да имат усещането, че не са зарязани от Европа. И все пак положението в отделните държави дава основание да припомним, че Косово все още не е призната от всички държави членки. Бившата е, Югославска република Македония дава повод за спор около името и както и да наречем тази държава, тя има сериозни политически затруднения. За жалост трябва да констатираме, че много граждани охладняват в своя ентусиазъм към Европа, което пък отваря път на трети страни да прокарат своето влияние. Например, е, Русия, но и Турция, но също и Саудитска Арабия. Те се опитват да оказват влияние върху тези държави. Това не упростява нещата, разбира се, още повече, че тези държави и вътрешно са всичко друго, но не и укрепнали няма солидно, солидна администрация, има много бюрокрация, ефективността и ефикасността на управлението не будят доверие. Има голямо текучество на персонала, така че и на комисията не е лесно да постигне резултат. И все пак аз мисля, че е наша политическа задача, над която трябва да продължаваме да работим страните от Западните Балкани, преди всичко техните граждани трябва да имат усещането, че мястото им е в Европа. Но това ще продължи доста по-дълго, отколкото мнозина от нас си мислеха е, по отношение изпълнение на критериите за членство. Докладът на Сметната палата дава много добри е, указания какво е необходимо. Мисля, че тук е, на ход е не само комисията, която да преработи програмата, но и нашите държави членки във външната си политика и службата за външна дейност. Те трябва да следят, защото ако тези държави искат помощ от нас, те трябва да изпълняват условията, свързани с тези е, помощи, а именно борба с корупцията, добро управление, запазване на доброто управление, спазване принципите на правовата държава, е, в което включва и зачитане на социалните и човешки права. Това трябва да бъде и в бъдеще база за предоставяне на помощ. Това, което чувам от много тези държави е, дори няма, до гражданите дори не знаят, че ние подпомагаме със сериозни средства тези държави. По пътим към Европейския съюз. Тук от нас се изисква да станем по-видими. Това е задача на комисията, но и на правителствата и на самите отговорни фактори в държавите които ясно трябва да заявят, че Европейския съюз им дава сериозно рамо по пътя към изграждането на собствена държавност. Така и така ще бъде. Всичко това обаче не трябва да е просто шум и не трябва да е, бъде подарък. Е, който получава, трябва и да показва резултати. Има много работа, е, която има да се върши там от политически отговорните фактори. Това сме казали и в доклада си. И както каза и госпожа докладчика, и за в бъдеще ще, след, ще държим нещата в око. В никакъв случай не искаме да изгубим тези държави, но и те трябва да се потрудят е, че не само на думи, а и на дела трябва да се вървят към Европейския съюз председателката. Да, чува се, че говорите от сърце. И, и Сметната палата, и нашата комисия. Ние следим проблемите отблизо. Не, един път сме били в Косово, посещавали сме редица държави в Балканите, в бивша Югославия и винаги много съм се стряскала, че средствата за регионално сътрудничество в бивша Югославия въобще не се освояват или поне не така, както би трябвало. Но това е първа стъпка към е, сътрудничеството в региона. Валутен съюз, форми на митническо сътрудничество. Това е бивша Югославия. Защото тръгнете ли да пътувате, е, виждате е, просто как от граница до граница потоците спират и на пари, и на транспорт, и на всичко. И е жалко, че инициативите не водят до желания резултат. Може би после комисията да ни каже нещо повече за средствата за регионално сътрудничество. Няма желаещи да се изкажат по този въпрос. До сега никой не се е записал. Нали? Няма нови желаещи. В такъв случай нека чуем комисията. Генерална дирекция съседство, Диджинир, господин Дир, е, който е, е Дирн, който е съветник на директора. Um, um, uh, Благодаря, госпожо председател. Искам да израза а, нашите поздравления към авторите на два доклада. Наистина оценяваме а, техната балансираност, а, информираност. И разбира се, ще се вгледаме отблизо в препоръките, залегнали в а, доклада. Нещата са изяснени, но но не трябва да а, забрав, забравяме, че намесата, помощта на Европейския съюз през тези последни години доведе до промени и трябва да го отчетем. Труден беше периода, Политическия контекст беше много сложен, предизвикателствата огромни, защото остават белезите от миналото, от войните, защото войните може да са приключили, но те все още са в паметта на хората економическата криза от 2008 година се отрази много тежко на Западните Балкани и към 30% от населението напусна региона. А, економическите показатели са много ниски, особено в областта на заетостта. Така че а ние ще трябва наистина да а, интегрираме и приложиме препоръките. наша реформите и нашата насоченост трябва да бъде в по-тесен обхват в по-малко сектори, но по-задълбочена. Това ще бъде една от промените спрямо е, едно време, е, е, подхода, който прилагаме едно време, насочване към резултатността, набелязване на резултатите и много по-строг мониторинг. По-добра помощ ще бъде оказана, променя се а, подхода към а, помощта, разполагаме с много повече инструменти. ще има насоченост към начина по който ще се управляват средствата от самите страни с предпазливост и е, последователност. И тук има промяна в е, е подхода. Е, мерки за осигуряване на от една страна на политически ангажимент и второ на устойчивост. Македония, Босна и Херцеговина имаше много рязък спад на финансиране по разни причини. И колкото по, а, по-малко средства получаваш, толкова по-малко постигаш, толкова по-малко средства получаваш. И да, с, с, с цел по-добри резултати а, включихме един нов инструмент за а, насърчаване на реформа и компенсиране а, при постигане на положителни резултати. И наблягаме на целесообразността и зрелостта на проектите и дейностите, които се Проверките и помощта се оказват чрез структурирания диалог. И чрез увеличаване устойчивостта и обхвата на, на помощта. Също така тясно сътрудничество по мерките, свързани с борбата с корупцията и престъпността, особено по високите етажи на властта. Сътрудничество в тази област съществува отдавна. Ще има и повече фокусиране върху управлението на публичните финанси. Това е един проблем голям отзвук, т.е. Да, да помогнем на тези страни да управляват по-добре собствените си публични финанси. Защото добре от една страна да се, да се е, разходват е, целесообразно европейските средства, но когато няма целесообразно разходстване на националните средства, някакси няма баланс, така че е, имаме диалог и мерки насочени към това колкото до основните ценности, економическо управление, правова държава средствата се насочват към а, кон- конкретни цели за подпомагане наистина на реформите в тези области. И в заключение ще продължим да подкрепяме Западните Балкани и народите на Западните Балкани чрез политически диалог и финансова помощ с, с цел да ги подпомогнем да постигнат критериите за интегриране в Европейския съюз. Миналата седмица за първ път бяхме свидетели на историческа среща. шесте министър-председателя на тези страни се срещнаха в Сараево, за да обсъдат приоритетите на региона и по какъв начин да си сътрудничат в постигането на а, целите. Европейският съюз продължава да бъде дълбоко ангажиран с и да помага на този регион вследствие и на заключенията на съвета. Да. Западните Балкани са едно пространство, економическо пространство, научно пространство и сега работим заедно с съвета за сътрудничество. За създаване на един единен пазар. Какво може да се постигне до 2020 година? на 12 юли ще има и среща на високо равнище за Западните Балкани в Триест, Италия, където министър-председателите на тези страни ще поемат ангажименти за а, обединяване на едно економическо пространство. Така че Ние, ние знаеме, че проблеми все още със, съществуват. Искаме да има видимост обаче на постигнатото. И но, но положението е сложно. Да, има интереси вътре в страните отвъд, и отвъд, които не, не съвпадат винаги с тези на страната и нашите, но а, през последните две години обаче бяха постигнати много споразумения с международните финансови институции. Има една платформа за инвестиция, за комбиниране на инструменти, за да могат страните от Западните Балкани да станат активна част от европейските коридори, от Тент. И наистина трябва да продължим сътрудничеството, за да можем да може Западните Балкани да продължат тази насока. Благодаря, мога да ви гарантирам, че тази комисия ще направи необходимите усилия. Но ако от регионална политическа и економическа гледна точка работата не върви, няма да може да напредваме и в работата по другите области. Тук е малко е, едно изпитание за истинско сътрудничество. Ако сътрудничеството с съседните страни работи, ще е чудесно, но това ще е едно начало, за да видим дали има перспективи. Но за сега сме на ваша страна. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че и докладчика и члена на Сметната палата, който е наш биш колега и искам, искам да го поздравя. Той пе каза, че ще бъде, това ще е едно от последното, последните му изказвания тук. Наблегнаха на основните как, каква, е, каква е ролята на Западните Балкани в, днес за Европейският съюз? Сега, да, В този регион в момента се случват странни неща, като в Черна гора. А, и а, тук и в а, пленарна зала ще обсъждаме в най-скоро време е, ролята и мястото на тези важни за бъдещето на Европейския съюз страни. Мисля, че в е, доклада на е, става ясно, че в труден момент Европейския съюз продължава да полага много усилия между 2007 и 2014 година са предоставени стотици милиони. Въпросът е как нашето присъствие да бъде още по- ефективно, за да подпомогнем регионалното сътрудничество и реформите, от които се нуждаят тези страни и как да имаме и по-добро сътрудничество с тези страни. В никакъв случай нашето обличие влияние и нашето сътрудничество не трябва да спада. Защото е необходимо наистина Европейският съюз да присъства в това толкова а, приближено до него пространство. Необходимо е да има повече визи, е, виз, видимост на свършеното от Европейския съюз, на службите на Европейския съюз. Но не, не, не забравяме и стратегическото значение за запад, на Западните Балкани и за нас. Защото от нас се иска голямо усилие, както бе подчертано в двата доклада, но в крайна сметка има пространство за подобряване на сътрудничеството. Има същевременно а, средствата са малко, но мисля, че всички бихме могли да направим едно допълнително усилие, за да се използват колкото се може по-ефективно и ефикасно средствата, които предоставяме. Струва ми се, че дебата е много интересен и той ще продължи за в бъдеще, госпожо председател, господин Саверма. Благодаря, господин Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на докладчиците за тези интересни и много значими е, доклада. Господин Салафранк има голям опит във външната дейност и аз съм съгласен с него, че трябва да а, е, отдаляме повече внимание на този регион. Защо исках да, да взема думата? Аз много мраза да, да казваме в последствие, нали ви казах. Но а, пред, преди, преди години разходвахме стотици милиони. Евро, общо 5, 5 милиарда и 100 милиона за 7 години. И а, ако трябва да се върнем назад, трябва да ви кажа следното. Аз покривах събитията в Югославия в продължение на 20 години. Войната. И ако ние тези средства ги бяхме насочили към образоване, възпитаване на, на на децата в тази страна. А, децата, които се родиха, когато се разпадна Югославия. Тези деца днес вече са млади хора, които утре ще вземат решения за бъдещето на своята страна. Така че исках да кажа следното. С ограничените средства с които разполагаме, трябва да се опитаме да променим нощата. Просто да насочиме средства и усилия към дадени проекти. Защото ако хвърляме пари а, във въздуха, а, тук ще паднат, там ще паднат и нищо няма да се получи. И след 25 години ще водим същия разговор. Така че моя а, а, съвет е същия, никога, следния. Никога не е късно да се промениме. Трябва да а, с, обединим усилията си за да помогнем едно да има бъдеще този регион, т.е. да концентрираме своите усилия към младото поколение, е, за да може то да бъде е, е, да, да държи в собствените си расте собственото си бъдеще. Благодаря. Тази комисия беше най-силният привърженик на Европейската агенция за възстановяването. Агенция, която изгра, изигра много важна роля, защото много бързо въведе проекти, изпълни проекти след войната и след това се разпадна в малко не много ясни така, обстоятелства. Спомням се, че в началото бяхме в тази комисия и често слушахме какво ни разказаха от тази агенция, че трябва да се изгради физическа централа, после беше някакъв страхотно, един страхотен скандал в Косово с електроснабяването. Вярно е, че много неща се направиха, построиха се пътища, за жилища, но условията бяха наистина ужасни за населението в Балканите. Имаше също и граждански проблеми, сблъсъци между етноси. Така че, откровено казано, трябва да кажа, че беше много интересно да се види как работи тази агенция и какви проекти изпълни. Не трябва да се забравя всичко, което е извършено благодарение на комисията, благодарение на Европейския съюз, И това все още се цени в Балканите. След това възникваха проблеми на по-високо равнище и трябва да се направи всичко възможно, за да не сбъркаме. Но Европейския съюз може да бъде горд с всичко, което направи там. Той най-вече установи мира, въпреки че още има да се работи в това отношение, но въпроса с сдобряването на родите и етносите си остава един много сериозен въпрос. Е, напредва се бавничко, но се върви напред. По някой път е, чуваме е, разногласия, но знаеме каква работа ни чака. Така че искам сега тази комисия да може да изпрати делегация през лятото. Иначе в Польша отиваме тази пролет. Трима сме, така че това, което ще ви помоля, колеги, да ако може да дойдете в Польша, може да се изградат различни структури, да си помагаме, може би да имате, има полски член извън квотата, другите има, които да ни принадлежат. Аз ще пусна едно, един имейл и очаквам сега все пак членовете, които представляват различните бенефициенти, да проявят миним, някакъв интерес към нашата работа в този... Това са хубави страни. Красиви страни. И ще е добре е, вместо 7 да станем 10, да отидем в Полша. За момента сме само трима. Но трябва да може хората да ни вярват, се разчитат на нас. По някой път а, е, а, е, трябва да направим максимум това, което работим. Така че това е моята предуария. Искате ли нещо да добавите след последните изявления и сте доволен? Да, добре, преживяхте, оцеляхте, това е достатъчно. Благодаря на колегата Цер Церер. Да, що се отнася тези молби, госпожо председател, може би трябва да помислим, като ходим в страни като Полша. По някой път не е лесно да пътуваме до тези страни, така че не трябва да пътуваме през една земена седмица, много е сложно, но това е така просто го казах. Но що се отнася до Западните Балкани, мисля, че всичко беше казано съвсем точно. надеждата е последна, която умира. Това е което казваме у нас. И както Петри каза, трябва да, да вярваме, да продължим да вярваме и да търсим други области на действие, където може да бъдем сигурни. Например, мисля за програмата Еразъм, която ще влезе в сила за младите от Балканите, също и комуникацията, е важно да представим в местните медии Европейския съюз, да покажем какво сме направим до сега, какво смятаме още да направим, за да може на място хората да имат точна информация. Времената са тежки, ако разчитаме само на политическите дейци и да ни правят реклама, просто сме загубени. Да, това беше добре казано. Благодаря. Благодаря на господин Фаршикес. И има още един доклад, който трябва да бъде представен за Молдавия, нали? А, микрофон. Да, аз за момента работя по един доклад, но за Турция. Всъщност, той е доста сходен с този, който сега бе представен. Миналата седмица бях в Анкара, бях, срещнах се с всички членове на правителството и включително тези, които все още са заинтересовани от сътрудничество с Европейския съюз. Но Не. Про... Всичките, помните на миналата среща на, рез... на Комитета на регионите се, се казаха, че е, да, ние, то тези пари ни трябват, но то не е достатъчно. И правилно, правилно казвате вие, че трябва да се напомни на тези страни, че тази, тези пари не идват, не падат от небето и че а, е, трябва да, се, да има резултатно за получаване на, на пари. Но аз с с удоволствие бих дошла на мисата в Белград с вас. Да, чудесно така. Изчерпахме дневния ред на тази сутрин. Но аз, аз ви благодаря за сътрудничеството, за доклада, благодаря на комисията. Тази точка всъщност от дневния ред изчерпахме, само да преминем към точка 7 проучване за кодекса за поведение и конфликт на интереси. Става дума за управлението на европейските фондове на място. Доктор Блумайер, доктор Демки, Ирики и Маленер. Всъщност е, хората, които се занимаха с тази работа, добре дошли. И госпожа Лабайова е нашия докладчик по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, представеници на мер на Блуемерзен. Става, става дума за конфликта на интереси на всички нива на а, управление на средствата. Това е проблем, който буди тревога, особено в комисията по а, бюджетен контрол. Въпросът е да се контролира конфликт, между, присъствието на конфликт на интереси при определенето. През, през последните години млади млади хора а, минават от политиката в бизнеса и обратно. Проблема за конфликти на интереси се анализира и изучава отдавна. През 2005 година ОИСР излезе с едно изследване за управление на конфликта на интерес в публичния сектор. С 2007 година имаше сравнително а, изследване в рам... за а, с конфликта на интереси в европейските институции и а, през 2008 година за Международния валутен фонд, 2009 година кода за поведение на комисарите и след това през 2014 година същия кодекс беше усъвременен. През 2012 година университета в Базел излезе с изследване относно конфликта на интереси в публичната администрация като цяла. Така че бюджетната Комисията по бюджетен контрол поиска да се направи едно изследване относно конфликта на интереси на национална и регионално управление на европейски средства. Целта беше да се види дали съществуването на код кодекс на поведение е начин за решаване на проблема. Целта беше да бъдат идентифицирани най-добрите практики на национален, регионален и на местно равнище. Аз мятам, че самото изследване е постигнало целите, които си е постигнало и concrete deep questions. Uh, because on... И аз бих искала да навлезем малко по-подробност в някои проблеми, така че ако ми позволите, ще зададам въпроси в края на изпредставането. Благодаря. С това ще дадем думата на авторите на студията. Кой от вас ще започне? Благодаря, че ни давате възможност да ви представим нашето проучване е, на, за управлението на европейските фондове на, всичко, на всички нива. И така, целта е как администрациите на държавите, членка, участващи в споделеното управление на фондовете, осъществяват процеса на работа. Днешният процес ще се състои от четири части. Моя колега ще говори за резултатите от добрите практики. След презентацията ще очакваме да ви отговорим на, да отговорим на всякакви въпроси е, между септември 2016 е, и януари 2017 година бе е, проведено това проучване, като включва редица елементи, както на така нареченото софтло, така и на хардло като е, проследихме случаите на конфликт на интереси като конкретно в сферата на споделеното управление на европейски фондове и по-конкретно социалния фонд и фонда за регионално развитие. Насочихме вниманието си към конфликти на интереси между членове на управля... на, фон... на управителното тяло, е, като в повечето случаи тези е, комитети за мониторинг или комисии за мониторинг се включваха представители на местните и регионални власти, но също социалните и економически партньори както и е, оперативни програми за равнопоставност на половете, околна среда и така нататък. Всичко това в рамките на е, регулаторната рамка, специално по, що се отнася до избягването на конфликт на интереси, за да иллюстрираме представителите на асоциациите на малки и средни предприятия от регионално е, ниво е, и евентуално евентуален конфликт на интереси е, при е, определяне на допустимостта на собствените предприятия. Това е точно типът е, конфликт на интереси, <clears throat> е, които интересуват, ни интересуват светлината на новите изисквания, но до сега не им се обръща особено внимание, затова ние насочихме въпроса си към три въпроса. Какво съществува като политики за конфликт на интереси, е, как действа и какво остава да се направи. В отговор на тези въпроси ние проведохме разговори с заинтересовани страните и използвахме проучвания на органите на държавите членки и редица конкретни проверки. Работихме с Генерална дирекция регионално развитие, ОЛАФ, омбудсмана и граждански организации. Получихме отговор от 17 държави членки, а тук можете да видите и конкретните участници във втората част. Дали има резултат. В тези 7 държави членки виждате флаговете на екрана проведохме интервюта и разгледахме съответните политики в областта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 в тази област. Що се отнася до партньорските отношения на базата на насоките на Европейската комисия, която изда, има редица на стратегически документи в подкрепа на участниците за избягване на е, измами. Например, ако се вгледате в тази таблица, ще видите е, че съвместната стратегия 2010-2011 година е, не, под, не представя е, тази, идеята за това как се справят. Повечето от тези документи се отнасят до обществените поръчки, така че има много малко или непреки данни за конфликт на интереса. И така, интервютата показаха, че в момента основно идеята е да се избегне, избегнете измамите и конфликт на интереси в, при е, обществените поръчки. Така че трябва да отбележим, че основно комисията насочва вниманието си към 500 различни участници е, международни и национални. И ето отговорите на държавите членки, е, които относно това как ще е, как прилагат тези изисквания. Сега колегата ми Кристо ще продължи, Здравейте и от мен. Ето по съдържанието на проучването. Преди да кажа няколко думи за ефективността на политиките и правилата за конфликт на интереси, позволете няколко предварителни думи. Започнахме да работим по този въпрос преди около 15 години, когато по това време това бе по-скоро абстрактна философска материя. Нямаше <coughs> конкретно законодателство. Нямаше изисквания за обявяване на информация, съответните комисии, които да проследяват е, работата и така нататък. Тогава въпроса за е, е, етиката, достоинството и особено конфликта на интереси бяха теоретични. Сега има истинска експлозия от международни и европейски национални правила за конфликт на интереси, а нашия Нашето проучване посочва, че има и регионални правила, така че не липсват нито правни актове, нито закони. Имахме твърде малко време да обсъждаме ефективността на кодовете, но кодексите са станали изключително популярни. Почти няма организация, администрация, бранш, професия, в момента, които да нямат етичен кодекс. Така че има наистина огромен брой такива е, документи, е, но това са книжни тигри. Приемат ги, но никой не ги изпълва със съдържание. Толкова за ефективността на кодексите. Това са наистина много сериозни инструменти в борбата с конфликта на интереси и корупцията <clears throat> говорим за насоки и различни инструменти. Нашето проучване показва, че има огромен брой, между другото, интересни и полезни документи е, каквито, от каквито нямаше и помен преди 15 години. Документи на ОИСР, на комисията. Прекрасни документи. Друг е въпросът дали и как се прилагат на практиката. Същото се отнася и за етичните комисии, за следене на е, етиката. Това е относително ново развитие. Все повече се следи за изпълнението. До преди няколко години е, политиката за, конфликт на интерес, за борба с конфликт на интереси бе символична. Приемаха се някакви документи, но не ставаше дума за изпълнение и приложение. Сега ставаме свидетели на една тенденция по-скоро към практическо приложение, особено в изискванията за оповестяване, за водене на регистри и така нататък. Има и много по-голяма прозрачност, отколкото в бъдеще. Има много по-сериозно медийно следение и отразяване. И това е дилемата. Прозрачност, медии, но и много повече скандални, информ... скандална информация. И тук вече нещата опират до доверие или недоверие, с което стигаме до следващия въпрос във връзка с ефективността. Наистина през последните 15 години забелязваме, че политиките и правилата за конфликт на се стават по-важни, по-значими, по-популярни в някои държави, ври и кипи от дейности в тази област. Но съвършено различен въпрос е дали тези политики и правила са ефективни, пък и как да се измери, измери ефективността, да не се разпростирам, но съгласно нови проучвания няма доказателства за е, на, увеличаване на корупцията. Напротив, тя по-скоро намалява. Но е, това е свързано с ефективността. Това е само във връзка с повечето правила и кодекси е, но разбира се, колкото повече е, определяме конфликтите на интерес, толкова повече те се уреждат по законодателен път, толкова по-положително е развитието но толкова повече място има за нарушения и на кодекси, и на политики, и така нататък. Толкова това води след себе си повече доклади, повече обнародване, повече скандали, повече недоверие. Така че тук целта е да увеличим доверие, да се увеличи доверието, но политиките в областта на конфликта на, интер, на конфликта на интереси всъщност са политики на недоверието. Въпросът е всъщност, е, че целта е да се защити достоинството, но резултатът е ново недоверие. И това идва от нарушаването на правилата и политиките, а те са просто повече на брой. Няма да се спирам на ефективността на кодове, кодексите. Невероятно популярни са обаче. Има кодекси за всяка професия, за всеки бранш, но има и много въпроси, които нямат отговор за ефективността. Сега по съдържанието на нашето проучване най-сериозният проблем при конфликта на интереси е, е знанието за обхвата на проблема. Ние не можем да ви отговорим, ние не знаем, а много сериозно се потрудихме, наистина но успяхме да съберем много малко доказателства за размера на конфликта на интереси. Защо? защо в момента има много слаб мониторинг в тази област. Проучвания за а, антикорупция, борба с измамите върви нагоре. Ако щете и привлекателно, сексапилни са. Но следенето на конфликта на интереси на практика не съществува. Говорихме с Олаф, например, и те казаха, ние не следим е, конфликта на интереси нито на европейско, нито на европейско ниво, нито на регионално, нито на местно ниво. И това е проблема, на който се натъкнахме при фондовете в мониторинговите коми... комисии е, конфликтитът на интереси в мониторинговите органи е отговорност на самия комет, е, комитет или комисия. Там има се саморегулация. Няма външен независим мониторинг. И така не се получава. И това е единственото доказателство, до което стигнахме чрез разговори, чрез проучване на място, не чрез някакви статистически данни. Такива няма. Разговаряхме с председатели на комитетите. Много често бяха дружелюбни и ни обясняваха какви са процедурите. И процедурните правила в повечето случаи наистина конфликта на интереси се споменава, но това е съвършенно различен въпрос е, да, когато опре до това дали те се обсъждат, дали от това следват последствия. И нашия отговор е, че в повечето държави и комитети това въобще не се прави. Значи има прекрасни правила в повечето случаи в някои държави по-подробни, в други не толкова, но когато опрем до всекидневната практика на комисиите, отговор няма. Няма и прозрачност. Има много малко публикувани протоколи, дали е, председателя е включвал темата конфликт на интереси в дневния ред и въобще не става дума за това да има някакви последствия. Така че основният резултат от нашето проучване е мониторинг не работи, говорим за независим мониторинг, трябва да има след това повече прозрачност по отношение на протоколи, вземане на решения в комитетите и комисиите, но извинявайте, това е малко теория, но трябва да има и повече съзнание, повече етично лидерство. Да, това е отговорност на председателя, разбира се. Той трябва да обсъжда, поставя на обсъждане тези неща. Но много често председателите не обсъждат въпроса за конфликта на интереси. Въпросът е защо няма такава дискусия. В повечето случаи е, то не е защото хората са лоши а, или злонамерени. В повечето случаи председателят и членовете на комисията напълно подценяват а, размера на този проблем, а, рисковете свързани с него, толерират се конфликтите на интереси. Струва им се много сложно да ги обсъждат и освен това имат други приоритети. Така че резултат на това дебат по конфликта на интереси няма. Е, председателите носят основна отговорност тук и те би трябвало да поемат повече отговорност тази посока. Да е, обърнат внимание на темата конфликт на интереси. И е, както вече казах, в политическия живот, когато става дума за законни дейности, въпросът на, за конфликт на интереси претърпя огромна промяна през последните години. Това се превръща в политически сектор с огромна активност, но стигнем ли до нашите комисии и комитети за структурните фондове, действителността е съвършенно различна конфликта на интереси въобще не се обсъжда. Благодаря ви. Благодаря за това, че ни поканихте. Ще се опитам да продължа анализа, който започна Кристофър и да подчертая някои от добрите практики, които набелязахме по време на изследванията. Включително Малко трябва да прескочиме. Много ви моля, девети, девети слайд. The title is Good Practices. Заглавието е Добрите практики. Добрите практики. Както вече чухме, много малко са познанията, много малко се осъзнава проблема. А, когато добрите примери са, когато има проактивно и положително включване и има външна оценка на а, положението и с по-широко и по-широко участие, включително и на свидетелите, така наречени, в цялостната система на, на мониторинг. Целта е да се пред, предотврати измамата чрез приемане на необходими инструменти примерно чрез подаване на сигнали да се идентифицират рисковете предварително. Също така беше е, подчертано, че съществува добър инструмент за е, протоколиране за отбелязване на, на е, различните проблеми, където всяко отклонение и проблем а, бива отбелязан, независимо дали води до конфликт на интерес или не. Но трудното тук е да се установи, тъй като няма общ мониторинг, т.е. необходим е инструмент за отчитане на а, отделните случаи, на начина по който те се решават и така на така. А, също така необходим е да има, да съществува метод за преразглеждане на а, евентуалните случаи или опасения от измама и така нататък. Повече и да има вътрешен мониторинг в случаите, в които има опасност от наистина от конфликт на интереси и измами, като например тръжни процедури и като цяло обществени поръчки. И да, да се включ, е, включват е, лицата в целия процес от начало и до край, за да могат да бъдат идентифицирани проблемите и, и самите участници да могат да развият е, така наречено познание на проблема, т.е. да могат да идентифицират в последствие конфликт на интереси. А, сега, препоръки. в случай на конфликт на интереси смятаме, че би било полезно да се назначи така наречен менеджер на риска, който да има поглед върху целият цикъл, върху на изпълнение на проекта публичното обсъждане и на, на всички проблеми в база данни или и също, също така във всички документи, които се публикуват вътрешно или външно, за да има осъзнаване на измерението на проблема и по-нататъчно а, познаване на потенциалните последици. Защото понякога проблема изглежда абсолютно незначителен, а в крайна сметка може да доведе до много тежки последици. Тази тази информация да бъде включена във всички протоколи и отчети. и те да бъдат оценени по независим начин. Необходимо е също така да се наблегне на така нареченото добросъвестен лидършип За това е необходимо хората да бъдат обучени, информирани, да бъдат включени е, външни експерти при образуването и изработването на е, политики за борба с е, конфликта на интереси. Защо? защото а, на, на, на, на практика и, и предизвикателствата и проблемите се променят и не можем да разполагаме с един определен набор и а, само него. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Това бяха наистина много интересни <clears throat> компоненти на констатациите повече, отколкото аз очаквах, честно казано. За това много благодаря. Мисля, че трябва да изготвим е, някаква форма на е, наръчник за добри практики. Докладчика, благодаря, много се радвам, че това е, проучване среща такова одобрение. Чудесна работа сте свършили, момчета. Аз имам четири съвсем конкретни въпроса. Не зная дали можете да ми отговорите днес, но това са въпроси, които ми направиха впечатление във вашето проучване. Първо, на страница 53. Няма значение толкова страницата. Вие казвате, че може да има връзка между нивото на конфликт интереси и доверието в обществените институции скандинавските държави бележат високо доверие и могат да използват относително мекви инструменти, е, е, кодекси, е, насоки и така нататък бюджета и това се прилага. Е, какво според вас трябва да се направи, за да се преодолее не, не, високото недоверие в Европейския съюз? А, е, това е... Нека да си задам всички въпроси, казва докладчика. Е, Page, page е, На страница 54 цитирате Генерална дирекция за етос, DG Employment и казвате поради ограничените правомощия на Европейския съюз в борбата с конфликт на интереси и корупцията, Европейския съюз разполага с ограничен арсенал от средства, в, по отношение на тези фондове. Какво предлагате за повишаване на правомощията на Европейския съюз, без това да нарушава националния суверенитет? за да се спази баланса, защото според мен управлението на европейските фондове не трябва да се смята за намеса в суверенитета на държавите членки. А защита на европейските интереси е един от стожерите на европейската политика. Какво мислите по въпроса? Трето, тук ще цитирам страница 65 от вашия доклад. Много кодекси могат да бъдат полезни само за хората, които искат да бъдат етични. Е, е, хубаво изречение, но не много полезно за нас. Дори, дори да те, на те, те, е, ако искат да поддействат в разрез с кодекса, той няма да им попречи. Смятате ли, че е по-добре да се работи по-скоро по линия на така нареченото я soft law, е, е, отколкото да търсим конкретни законодателства. И накрая един наистина сложен въпрос. Какво мислите за новото определение на конфликт на интереси? Член 57 на новия финансов регламент, който гласи за целите на параграф 1 конфликт на интереси съществува когато защото е, безпристрастното и обективно изпълнение на функциите на финансов фактор или, или друго лице е, е нарушен е, заради семейство, емоции, економически интереси, економически или други споделени интереси с получателя, включително семейни връзки. Няма определени споразумение за семейни отношения, няма политическа привързаност, национална привързаност с какво значи семейство а, а, по отношение на ваши далечни сродници, с които се виждате веднъж в живота? Какво значи политическа привързаност, ако не сте член на партията? И какво значи национална привързаност? Това означава ли, че всички членове на комисията е, от съответна националност, както е, по бенефициента не трябва да участват. Какво мислите за неясната неясното определение на конфликт на интереси в регламента по финансови въпроси. Знам, че не е лесно, но аз много пъти прочетох вашето проучване и затова искам да навляза в подробности. Благодаря за свършената работа. Отговор. Ще се опитам да отговоря възможно най-добре. Това са сложни, но и важни въпроси. Ако позволите, ще тръгна отзад напред последен, първи, трети и Томас ще отговори на втория въпрос. Както често се случва, ние сме пред дилема. Говоря за последния ви въпрос. До сега ми е известно само едно проучване, публикувано от германски юрист за съвета на Европа. Той е работил под дефиницията какво е семейство какво е <clears throat> политическа привързаност. Е, това са много общи определения. И наистина дилемата е на лице, защото определенията са много общи и се променят. Представата за семейство се променя, представата за гражданство се променя. Така че трябва да има необходимост от по-прецизно уточнение какво значи сродници. Какво означава семейство? Иначе това са много широки понятия и не са резултатни. От друга страна, какво искаме да направим и как да го постигнем. И искаме да обхванем под понятието семейство чичо ми в Америка, и кого ли още не. Тук можем да стигнем много далече с едно конкретно определение. В крайна сметка това ще доведе до вмешателство в личната сфера, огромна бюрократизация на политиките за конфликт на интереси. Така че ето дилемата. От една страна се нуждаем от по-добро определение, че член 57 няма да свърши върши никаква работа, иначе пък ще навлезем в личната сфера, което също може би ще е излишно, защото почти непознатия ми Чичо в Америка как попада под режима конфликт на интереси. Аз бих е, сложил тук една звездичка в текста <clears throat> и да дадем определение на понятието семейство е, в нашия смисъл но тук идеята е да не се отива твърде далеч и да не се изпада в подробности. Иначе ще се стигне до други ценности, които не са толкова ценни за нас. По въпроса за етичните кодекси да се върна към въпроса за доверието. Много ни беше трудно да предложим най-добри практики. Имаше такива. Е, говорихме за Норвегия, Нидерландия. Всичко това ще го намерите в проучването, но в общи линии да предложим показатели или добри практики е рисковано начинание. Много е трудно. И опираме до доверието отново. В, в общи линии в момента виждате, че у нези държави членки, където има най-голяма корупция, те много в тях цари недоверие в политическата система и институции. И това е отношението към кодексите и, например, България. Имат прекрасна система за борба с конфликта на интереси на теория. Едновременно с това огромна корупция. От друга страна споменахте скандинавските страни те имат ниско ниво на корупция. Сега не говоря за конфликт на интереси. Казах, не знаем висока степен на доверие и много ниска степен на нормативна уредба. И като идете в скандинавските страни, те и там съществува доверие. Аз споменах политиките за борба с конфликта на интереси са политика, политики на недоверието. Така че аз не мога да препоръчам скандинавския модел на страните с висока степен на недоверие. Това означава, че конфликта на интереси винаги трябва да бъде съобразено с обстоятелствата на място. И ще се върна към началото. Много бих внимавал, ако трябва да предлагам добри практики, защото причините за корупция и могат да бъдат много различни е, и различна е административната култура на тези страни. Е, сега ще се опитам да бъда е, кратък по следващия въпрос. За корупцията специалистите винаги започват, че Причините са индивидуални, личностни, да си, да си по-готин, ако щете. Ако искате да бъдете по-етични, можете да го сторите. Може причините да бъдат организационни на съответната фирма, лошо, лошо ръководство или социални. Е, и така наречените софт инструменти, като кодексите, според мен са полезни. Аз ги подкрепям, но те няма да работят за хора, <laughs> които по нямат намерение да бъдат етични. Те ще бъдат полезни за хората, които виждат в тях е, кодекс на поведение, което да се следва. Но хората, които нарушават нормите, е, за тях кодексите не вършат работа. Може би бях малко свръхкритичен по отношение на ефективността и разпространението на задължителни кодекси и е, разпоредби. Не, е, просто е, във всяка страна, във всеки бранш ефективността е различна и това страшно осложнява нещата. И никога не бих казал, че законите, санкциите, изискванията за съответствие не работят днес. Напротив, нужни са, но едновременно с това се нуждаем и от така наречените софт инструменти, кодекси и така подзаконови актове, но се нуждаем и от каталог от нови психологически инструменти е, е, е, е, особено в нашия случай психологията играе огромна роля. Председателите не желаят да обсъждат конфликти на интереси не защото ги подценяват, а защото чисто психологически не им отделят време. Те не смятат, че е досадна история. Това не се оправя с закони и кодекси Нуждаем се от нови, иновативни подходи. Благодаря. Ако ми позволите много набързо по втория въпрос, колкото до ограничените правомощия на европейско равнище. Да, това е проблема. В системата на много а, пластово управление, където до голяма степен приложението е в ръцете на държавите членки. Така че наистина топката е в полето на държавите членки. Политиката на конфликт на интереси в на европейско равнище уместна и, до, и достатъчна. И, но въпроса, че въпросът е, че, че, че приложението не е еднакво на, в различните държави членки и оттам и, и препаникамъка. Така че има, както каза колегата, различни а, подходи, индивидуален а, изграждане на капацитет, а, образование, обучение, а, и разни други подходи, но също така трябва да съществува и механизъм за а, санкциониране. Мисля, че има единодушие относно факта, че държавите членки трябва да се отчитат пред общността, от която получават съответни средства. Така че трябва да, да, да, да, да стигнем до едно общо разбиране на санкции, е, законни санкции. Е, и, включително от тези минимални норми стандарти, които трябва да бъдат прилагани и както и един минимум на култура на а, е, отчетности. отговорности и по какъв начин също така да потърсиме как може да се създаде доверие към институциите и съответните органи. А, просто това става, ако тези, които а, са на власт, власт имеющите, са отчетни и отговорни пред гражданите си. This is ти, this... Така че това, това може обаче да стане само в процес на диалог. Не знам, искате ли нещо да добавите. Колегата а, сподели много важен, важни неща. Аз мога да кажа няколко думи от полска гледна точка, тъй като аз работих по пол, полският компонент на доклада конфликта на интерес много често се появява в ежедневието на много често проблема проистича от недоразбирането на последиците. като нормативен инструмент разпоредби са включени в закона за държавния служител, в различни закони, така че има има етични кодекси. Е, Както и правила за вътрешен ред е, на най-различни е, нива, но изследването на Бъталов от 2014 година доказва, че всъщност има все още липса на разбиране какво точно означава конфликт на интереси, оттам и невъзможността да се извърши превенция. Както казах, има, има най-различни разпоредби, някои от тях по, по-голямата част са включени в закона за държавния служител, но има и в много други нормативни актове, но, но най-често става проблема идва от това, че голяма част от хората, които участват в управлението на европейските средства, всъщност не са държавни служители, а са подизпълнители на договор. И миналия месец парламента прие резолюция за защита на подаващите сигнали. Това е много важна крачка напред. Така че може би ще трябва също така да се работи с всички подизпълнители, с хората, които работят по тази тема, но не са държавни служители, които не познават добре правилата. И необходимо е също така да се обсъжда и а, конфликта на интереси от външна гледна точка, не само от европейска в цялостната рамка на полицей, политиката за борба с корупцията. Защото смятам, че това са тясно свързани неща. Благодаря. Благодаря. Колегата Бега има думата. Записали сте се да искат. Благодаря. Имам въпрос и коментар. В тази дискусия стана ясно, че трябва да насърчаваме различни а, с различните отрасли, сектори да участват в е, цялост, цялостната е, система и цялостната верига, частния, държавния, неправителствените организации, всички да участват в работата на мониторинговите комитети. Так, Вие правилно казахте, че няма недостиг на правила, на закони и така нататък, но, но като цяло не е ли така, че тако, хората, които стават членове на мониторинг комитет, те минават през през обучение, така че там им се обяснява как, за какво става дума. Така че според, според мен въпросът е по-скоро за, от мониторинга за, на приложение на кодексите на поведение. Вие, Христо Христоф, е, вие споменахте за роли, ролята на председателите на тези ком, комитети. Те са да, отделни лица имат различен а, различен опит, различни личности и може би разбират по различен начин понятието конфликт на интереси, така че председателят не е човека, който е решението на проблема в случая. Вие Най-малко най-малко нужното обаче е допълнителна отчетност до включване на допълнителни лица за извършване на мониторинг и така нататък. Точно от това европейските средства нямат нужда. Въпросът е средствата да има много прости правила за ефективното разходване на средствата и за управлението, а не аз не, не, не смятам, че че отговора е усложняване, а просто трябва да се разглеждат нещата по единично тези организации, институции, които никога не са имали проблеми, има добра одитна система, за тях правилата трябва да бъдат упростени. За разлика от другите, където а, има проблеми, имало е в минало и така нататък, там трябва да се наблегне. т.е. да се намери някакъв баланс между двете аз съм се записала за изказване. Искам да споделя един случай от държава членка, където един член на Общински съвет на обществени на, на, на чала е член на комисията по отваряне на затворните пликове. Като е, е, част от тази комисия, той установява, че неговата фирма, в която работи, е, е също също е, участва. Той е, казва, че веднага е напуснал помещението. В крайна сметка тръгна разследване на Олаф заради конфликт на интереси е, след което той загуби не само работа си, но трябваше да напусне града, защото обществената реакция беше такава, че просто не можеше да остане в това населено място аз знам само неговията версия на случая, но се нуждаем от насоки за работа. Проучването е много интересно. Първо, какво да впишем в регламентите за структурните фондове? Какви са желаните резултати, а не нежеланите резултати? Хубаво е да се спрете на това това не е въпроса на правила, а въпрос на яснота и начина на прилагане на правилата. И виждаме, че има държави членки, които имат много рехави закони. Е, това, което Мартина разказа, ако има економически интереси, ние имаме правителства в Европейския съюз, където членовете и министрите работят на половин ден, след което, разбира се, след което си въртят бизнеса. И това приканва към какво ли не. Имам предвид една южноевропейска държава, където е така. Примерът на Испания е много интересен. Там имаме огромни ядове с нередности. Не позволявам, не си позволявам да правя връзка, но прави впечатление. Благодаря и ви давам думата. Е, отговор. Е, е, колегата Целер от собствената си практика като ад... член на администрацията в Германия ще кажа, че ако човека, за когото вие говорите, наистина е поступил така. Той е поступил правилно. Трябвало е да напусне целият този процес на е, пред, предоставяне на, на да, да вземане на решение. Иначе въпросът е, е как са уредени тези неща в държавите членки. Госпожа Греслер, ние работим за европейска уредба по този въпрос, но такава все още няма. Благодаря, госпожо председател. Това е jonkunlainen eurooppalainen мисля, че трябва да създаваме един набор от минимални критерии все пак в Европейския съюз. Някои държави членки се оправят доста по-добре от други в случая и в борбата срещу корупцията. А като цяло тази борба трябва да бъде доста по-строга и А къде минава границата? Примерно, ако някой е, има а, въз... има власт в дадено предприятие, друг човек а, иска да постъпи на работа в а, предприятието сега. Кой, кого ще, кой ще бъде назначен, докъде, докъде ще се разпростира понятието семейство до първи братовчеди, втори братовчеди? Така че аз мисля, че трябва да имаме малко по-ясни критерии в този. Тук не става дума само за семейство. Говорим е, и за различни съпътстващи органи е, е, или за изпълнение на структурните фондове. Какво правя аз, ако имам е, да спазвам европейските изисквания и границите са толкова ниски, че особено на местно ниво мога да се окажа в схемата, че трябва да правя европейски търг, което е проблем за много общини. Но разбира се, това се казва. Има и друго нещо. Искаме да насърчим регионалната економика и е, регионални фирми трябва да, да бъдат по-благоприятно третирани. И ето ви капан между от една, от една страна европейски правила и второ политически изисквания на регионално ниво които в крайна сметка се отразява на работата на местните органи за самоуправление, а пък те имат интерес да дадат едно рамо на местната економика. Това е класическия конфликт. И там вече е въпрос да дадете съответно разумна обосновка на своето решение по търга пред председателката. Давам думата на госпожа Девила Франка от комисия, Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Само няколко думи. Аз приветствам а, това изследване, което наистина е много интересно. Сега ще Разбира се, необходимо ни е малко повече време, за да навлезем в подробностите, да видим какви са препоръките и какво можем да променим на основата на вашите препоръка. Сега. Аз не искам да бъда на на а, така отбранителната страна, защото аз не смятам, че вашето изслед, изследване е критично спрямо нашата законодателство. Напротив, като че ли вие казвате, има достатъчно правила, но става дума за един много сложен концепт, едно много сложно понятие, така че предвид а, та, това, тази сложност, по какъв начин можем да а, отчетеме а, проявлението му в а, държавите членки и а, е, на основата на история, на традиции и така нататък, как да извлечеме най-добрите практики. Е, няма естествено сега да изброявам а, е, всичко казано до тук, но що се отнася до превенцията, идентифицирането на измамата, но Но когато стане дума за конфликт на интереси в мониторговите комитети, а, ние с тях много сме разговаряли за а, конфликт на интереси, за м, Нашите усилия са били предимно нас, насочени към а, администрацията, към онези, които управляват фанто. Но, но факт е, че не сме обръщали достатъчно внимание на модингоритовите комитети. Те като цяло до, функционират добре. Но всъщност мониторинга трябва да се упражнява не само от администрацията, а от всички заинтересовани страни, всички, които по някакъв начин имат а, отношение към дейността. Сега, сега и наистина е малко трудно и тези мониторинг комитети да бъдат един форум за отворен дебат върху същността на проектите. Защото колкото повече заинтересовани страни участват в тях, толкова повече възможност за конфликт на интереси има. Така, сега съм да се, ще се спра на някои от вашите препоръки така наречените универсални добри практики. Няма такива. Не може да се приложи нещо, което добре функционира в един регион, в друг. И това е всъщност основната трудност на този вид занимание. защото нали, може да тръгнем от е, едно, една добра основа, но да видим след това кое е по-специфично и добро за друго, за друг регион. И може така о, о, би било добре хора с различна гледна точка да участват в решението на проблемите. Това може да доведе също до спестяване на известни конфликти. И има и още нещо. Конфликта на интереси и е, не се, не и борбата с него не се научава от днес за утре. Това не е нещо, което можете да научите в университета веднъж на вин, за винаги има много. То е циклично, то е трябва непрекъснато да има цикъл на обогатяване, на опознаване, на добавяне на, на информация, на привличане на вниманието от страна на съответните власти. И не от... Вие споменавате във вашият доклад е, едно изследване, което сме започнали неодавна за борба с корупцията и превенцията на Вие задавате въпроса доколко са ефективни мерките за борба с измама до тук. Така че В това изследване ние ще, не само ще констатираме а, нещата, но също така ще се опитаме да видим докъде тези мерки а, са ефективни и, и, и съответно това, което трябва да се направи след това. Места, това е с две-три думи, но при всички случаи ще, а, се, въз, ще се възползваме от това изследване, ще навлезем в подробности и е, след това ще видим е, как, по какъв начин препоръките могат да навлезат в практика. Благодаря. Темата остава на нашето внимание. Нямаме вече време. Мисля, че трябва да продължим на английски, тъй като работното време на преводаческия екип изтече.